Това бяха последните ми бележки, просто за да сведа дискусията до същината. Благодаря. Благодаря, колега. С това дискусията приключва. Гласуването ще бъде утре следващия доклад от дневния ред е доклада на Иво Белет, радиоактивно замърсяване на храните и фуражите. Първо давам думата на Иво Белет за 4 минути. Wel, dankjewel, voorzitter. Meneer de commissaris, beste collega's, goedenavond. Господин комисар, уважаеми дами и господа, тук става дума за безопасността на храните, респективно на фуражите, нещо, което трябва да бъде приоритет на Европейския съюз. Ето защо разпоредбите относно тази безопасност са много важни. Надяваме се никога повече да не се налага приложението им, защото тук става въпрос за радиоактивно замърсяване. Разпоредбите, които които действат в момента, са в голямата си част вече на 20 години. И промени се междувременно и конституционният, и социалният, и политическият контекст. Трябва да се направят подобрения, които надяваме се утре парламентът ще подкрепи. Нека първо да кажа, надявам се, че господин комисарят много внимателно ще следи работата, защото е важно комисията в подобни случаи на аварии да изиграе важната си роля на инициатор. Господин комисар, комисията е тази, която трябва да контролира ситуацията при подобни аварии, които излизат извън националните граници на държавите. Днешният текст, който беше разработен непосредствено след Чернобил 86-та година, трябва да бъде адаптиран към новите условия и новия институционален контекст в Европейския съюз. Освен това, комисията се заема и с адаптирането на нормите към новите технически постижения, като е привлякла експерти за целта. Има нещо, което липсва и ние предлагаме то да бъде прието изрично в новия текст, като призваваме комисията следващата е, година да представи доклад за уместността на сегашните норми и евентуалната необходимост от нова преработка на разпоредбите. Има списък на храните, който вероятно ще трябва да бъде променян и продължаван. И още един важен въпрос – дефинирането на детските храни. Това е деликатен въпрос. Дефиницията трябва да се подобри. Сегашният текст съвсем не отговоря, отговаря на последното развитие в Европейския съюз. Утре в пленарна зала ще предложим именно такива промени. Парламентът освен това предлага фермерите, които са засегнати от подобни аварии, да получават обещетения, нещо, което в момента не се предвижда. Такова изменение ще предложим утре, като приканваме комисията да излезе със съответното предложение. А сега за правното основание, господин комисар. Правната комисия на парламента единодушно констатира че този въпрос трябва да се реши на базата на член 168 алинея 4 от договор за функционирането на Европейския съюз, където се орежда постановяването на мерки пряко засягащи безопасността и здравето на европейското население тук се предвижда съвместно вземане на решение, а не консултиране, както е според договора за Евратум. Смятаме, господин комисар, че това трябва да се вземе предвид, защото е в интерес на всички европейци. Председателят благодаря. Комисарят Бърние от името на комисията. Благодаря, господин председателю. Моля да бъдат извинени господин Шевчович и господин Етингер, които са с други ангажименти и ме помолиха да ги представлявам. Искам да благодаря на господин Белет, вашия докладчик, за това, че обърна внимание на така важните аспекти, свързани с необходимостта от укрепване на мерките за санитарна закрила, за да бъдат предпазени както храните за хората, така и фуражите от радиоактивно замърсяване. Има а, има проекта на комисията за а, промяна на регламент 3950. Тази, този проект а, за изменение се съдържа само а, една разпоредба във връзка а, с а, запазването на правомощията в съвета и кодифицирането. А, това, което се отнася до кодифицирането, от няма да бъде променено. Искам да благодаря за измененията, които се предлагат в доклада. Първо по институционни съображения, първо защото докладът много стрикно се придържа към разпределението на правомощията по силата на междуинституционното споразумение, що се отнася до преработката на действащи нормативни актове. Има елементи от действащите актове, които не подлежат на преработка, освен при извънредни обстоятелства. Необходимо е логично да се придържаме към тези изисквания. Строгото спазване на това изискване е необходимо за гарантиране на институционното равновесие между правомощите на отделните институции. А ако не беше спазено между институционното споразумение, това би създало нетърпима ситуация в законодателния процес в Европейския съюз, а нашата цел е по-добро нормално нормотворчество и е, по-висока степен на прозрачност е, в услуга на гражданите. Втората причина, поради която благодаря за изменението, е свързана с същината на темата. Е, ИТРЕ е, е разисквало въпроса за правното основание. Член 31 от договора за Евратом като правно основание ще бъде заменен от член 168 от договора за функционирането на Европейския съюз. Според комисията обаче няма да бъде уместно такова променене на правното основание, то ще противоречи на член 106 от договора за Евратом, тъй като става дума за специфична материя, при която нормите на договора за Евратом има предимство пред договора за функциониране на Европейския съюз. Както знаете, валидността и действието на член 31 значението на член 31 от договора за Евратум бе потвърдено в дело от на Европейския съд, съда на Европейския съюз и това е дело C70 от 88 година. Тук припомням константната съдебна практика, цитирам, че нормите относно формирането на волята на общностните институции са зададени в договора и нито държавите членки, нито а, институциите могат да ги изменят. Е, договорът за Евратум е единствената а, правна основа а, за а, този а, проект. Госпожи а, и господа евродепутати, а, в крайна сметка с оглед на тези юридически съображения, тези изменения, които са свързани с правното основание, предлагаме да бъдат отхвърлени. Това е желанието на господин Шефчович и на господин Оттингер. Благодаря, господин комисар. Сега от името на политическите групи, първо две минути, колегата Йордан от ЕНП. Е господин председателю, радиоактивното замърсяване е една особена тема. Хората се страхуват от нея, защото радиоактивното замърсяване не се вижда, не се усеща, но то уврежда живите същества. Той има обаче и положителни характеристики и затова се използва в медицината, в научните изследвания, в а, сферата на стерилизацията, създаването на електрическа енергия и така нататък. За да използваме положителното въздействие трябва а, да не си играем с страховете на хората. Трябва да гарантираме тяхната сигурност. Това бе е направено по един отличен начин от господин Белет, когато той подготви измененията към регламента който се говори за радиоактивно замърсяване на храните и фуражите след ядрена авария или друг случай на радиологично замърсяване. Аз го поздравявам и се надявам, че комисията ще промени позицията си и ще вземе предвид казаното от нашия докладчик. Освен това се надявам, че съветът всъщност ще подготви нещата и съм разочарована, че представителят на съвета вече не е с нас. Това знак на пренебрежение ли е към становището на Европейския парламент по този въпрос? Смятам, че Европейския съвет и Европейската комисия трябва да приемат демократичните развития, които настъпиха след приемането на договора Евротом 58 година и наистина да обърнат внимание на това, което казахме ние тук в Европейския парламент – по отношение на радиоактивната енергия. Иначе ще отворим котията на Пандора. От името на СИД, колегата Гери. Чонси. Енергетика jądrowa, а также цяла сфера технологии, продукции. Колеги, ядрената енергия, изобщо производството на изотопи, експерименталните реактори за медицински и други цели, всички те изискват ни е, добри стандарти за безопасност. Трябва да се използват безопасни храни и фуражи за лекарства след радиация. Днес е, е, риска от радиологично замърсяване е много малък, но пак трябва да бъде сведен до минимум. Аварии като Чернобил доведоха до въвеждането на стрикни критерии за защита срещу радиацията – но резултатите, на които сме свидетели, не са чак толкова сериозно, защото имаше замърсяване на почва с, с радиоактивни вещества, което доведе до радиоактивни храни в съответни региони, изложени на риск. Реакцията обаче като че ли беше пресилена – Хората сега се връщат в тези села, които преди това изоставиха заради страховете си. Част от експертите твърдят, че това се дължи на а, високоенергийната радиация. Разбира се, под определени прагове. Бе прият линейен подход – а не се гледахме в праговите стойности. И за това бе предложено едно административно решение, а не научно такова. Излагането на радиация всъщност е, е, не представлява риск, защото дозите са много ниски. Естествено, от природата приемаме 2,4 мили Wymaga więc jednoczesne oddziaływanie. годишно. А цифрата, която се споменава тук е доста ниска. Така че трябва да се е, видят тези случаи на радиологично замърсяване и естествената радиация, включая тази от вулканична дейност. Понякога дозите са и по-високи. Първата засяга храните, отлага се в мускулите, в а, тироидната жлеза, а пък втората засяга дробовете и кожа. Господин председателю, този дебат за равнището на радиоактивно замърсяване в храните е, е навременен, защото тази пролет е 20 годишнината от катастрофата в Чернобил. Помните ли е, как реагираха държавите тогава и как реагираха как следствие на тази реакция се настъпиха последиците в района на езерата в Англия. Почвите бяха замърсени за дълги години напред. Така че ние се нуждаем от система, при която максимално са гарантирани гражданите в случай на инцидент. За това се нуждаем от различно правно основание. И панелите, панелът от експерти се разшири, като в него бяха включени и специалисти по здравеопазването, по общественото здраве. Това не е само технологичен въпрос, който може да бъде оставен на корифеите на ядрената енергетика. Той е въпрос важен за обществото. Необходимо е равнищата на замърсяване да бъдат така фиксирани, че а, храните да бъдат безопасни за хората на всички възрасти. А, представете ли си какъв а, стрес би а, а, бил а, предизвикан, ако че ако се разбере, че нивата, които сме установили, правят консумацията на моркови безопасна за възрастните, но опасна за децата. Смятам, че тук трябва да се придържаме към е, американският е, модел и да установим, да установим максималната е, доза на един микросиверт годишно. В крайна сметка има хора, които не могат да променят начина си на начина си на хранене, според културата, според религиозните съображения, някои хора могат да ядат точно определена храна и да не могат лесно да се откажат от нея. Искам да благодаря на господин Белет за консенсуалния подход, възприят в неговия доклад. Надявам се, че комисията ще вземе предвид че е, парламентът има забележително единство по тази тема. Благодаря, госпожо Хол. Две минути от името на зелените, колегата Харм. Благодаря, господин председател. Занимаваме се с тези предложения на комисията, защото а, действието на сега действащия регламент всъщност изтече през 2010 година. Когато работихме по предложението, си спомних една моя предшественичка от зелените тук в парламента, а, защото аз тогава бях на една асистентка и работихме по последствията от Чернобил. И един от най-големите проблеми след аварията в Чернобил беше липсата на прозрачност и липсата на възможност за пълен демократичен контрол. И честно казано, смятам, че е потрясающо, че днес излизаме с някакви отбранителни аргументи, защитаваме се, оправдаваме се, че не може ли сме да действаме според Евратом, че трябва да се погрижим за потребителите и хората, но на базата на договора за Европейския съюз, за да имаме пълен контрол. Апелирам и най-вече към господин Барние, който е французин, да се погрижим това да се промени. На времето във Франция, например, се държаха, сякаш радиоактивните облаци заобикалят страната, срамота, която беше призната междувременно в Франция. Смятам, че ориентацията по стойностите въжащи в САЩ е доста консервативна. Трябва да има прагови стойности, не за слаби, силни, стари, млади и така нататък. Не, напротив, ние трябва да сложим границите възможно най-низко и да имаме предвид децата, когато ги определяме. В САЩ, между впрочем, прагът е 10 пъти по-нисък, отколкото това, което предлага комисията. Така че, моля ви, подкрепете мен и Даяна Файона Хол. Минута и половина от Името на ГУЕ колегата Матиас. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към колегите, които казват, че когато се говори за радиоактивно замърсяване, се говори всъщност за здравето на хората. Ето това е решаващият въпрос. Последствията от свръхоблъчване са преди всичко последствия за човешкото здраве. Така че правното основание трябва да отчита, че човешкото здраве е в центъра на вниманието. Ето това е решаващия момент на нашия дебат. Разбира се, че Чернобил беше добър пример за размерите, които може да придобие такъв проблем и доколко тежко се отразява на здравето на хората. Ето защо трябва да уредим въпроса по единен начин. Тук искам да подчертая, че наистина трябва да се опитаме да отчетем факта, че става въпрос за здравето на хората. Също така трябва да актуализираме устарели разпоредби и да отменим такива, които вече не са нужни. Остава проблемът за максималните стойности. Не можем да кажем, че най-засегнатите групи от населението трябва да, за тях трябва да се прилага по-висок праг. Прагът трябва да е еднакъв за всички. Председателят една минута от името на Европа за свобода и демокрация, колегата Росбах. Благодаря, господин председател. Много е важно и е необходимо да се ревизират граничните стойности от радиоактивно замърсяване на храните и фуражите включително и за медицинско оборудване трябва да говорим тук и да се опираме на най-новите достижения на науката, за да определим праговите стойности. Разбира се, че ни трябва хармонизиран праг в Европа. Става въпрос за здравето на хората. Лисабонския договор постановява, че можем да разработваме общи стандарти за безопасност, за фуражите и храните. След като става дума за здравето на хората, трябва да постъпим именно така. Не по-малко важно е да посочим, че сега действащите прагове в Европейския съюз са по-високи, отколкото в САЩ. А не можем да кажем, че в Европа радиолъчението е по-малко опасно, отколкото в САЩ. Затова смятам, че трябва да разработим ясна, прозрачна процедура и да определим разумни прагове. Председателят благодаря колега Роспах. Минута и половина колегата Сегеди от името на необвързаните. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги. Унгария всъщност пострада след избухването на Чернобил. Направихме всичко възможно, за да се избегне подобно бедствие в бъдеще. Част от превенцията всъщност е строго наблюдение на съществуващите АЕЦ. Важно е да се подчертае значимостта на възобновимите енергийни източници, за да се опитаме да намалим участието на ядрената енергетика в енергийния баланс. Това е изключително важно от гледна точка на енергийната сигурност. По този начин ще можем да подобрим своята сигурност. Това е единствения начин. Не бива да забравяме също така и е, здравето на гражданите в Европа. Е, трябва да се знае кое е полезно и кое не е за тях. Един, при един инцидент е, трябва да имаме планове за възстановяване и да, е, планове за свеждане до минимум на риска. Това е изключително важно и то е възможно посредством политическа воля, и ясен политически ангажимент. Трябва да действаме, а не само да чакаме. Следващите оратори, колегата Флашикова Бенова още я няма, за това колегата Мелцер минута и половина. Чернобил и радиоактивното замърсяване на храните и фуражите тогава свари засегнатите страни неподготвени. Европейския съюз си направи изводите и слава Богу определи прагови стойности. Както знаем, веднъж замърсени храните остават замърсени с години, нещо, което не се усеща нито по миризма, нито по вкус. Това е основният проблем особено когато става дума за плодове и зеленчуци, които не се консумират на място, а се продават на други места с сертификат, че са в кавички безопасни. Опасностите за възрастни хора, деца, бремени жени и така нататък понякога проличават едва след години, дори десетилетия. Според сегашното ниво на развитие на науката няма такава стойност, която да се смята за абсолютно безопасна. Използват се различни методи, но не се замисляме и за взаимодействието с генната техника, технология – това, че в Чернобил вече ядят, мал, ядат повече количества от е, отгледани на място гъби, нищо не значи. Освен това всички мерки ще бъдат безполезни, ако контролът не действа. Благодаря. Благодаря на колегата Мелцер. Моля да ме извините, че е, спазвам строго времето. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Първия оратор. domnule președinte. Consider că... Благодаря, господин председател. Смятам, че определянето на приемливо ниво на радиологично облъчване е изключително важен въпрос. Обаче, нормите за сигурност трябва да стоят на първо място, за да можем наистина да защитим населението. Това са норми, които трябва да се спазват строго във всички държави, членки на Европейския съюз. Държавите членки са онези, които носят отговорност за мониторинга в случай на аварии. Но нормите за сигурност трябва да се спазват както за храните, така и за фуражите, като не се забравят изискванията за чистота на околната среда. Благодаря. И в края колегата Ферейра. Um Господин председателю, в случай на ядрен инцидент или друга извънредна а, е, ситуация, а, е, говорим за много тежко положение. И а, е, в много страни трябва да се положат усилия а, за борбата а, с тези инциденти, а, за ограничаване до възможния минимум на техните последици. Е, техните усилия трябва да бъдат е, координирани от една страна, от друга страна да бъдат е, зададени максимални дози на радиационно облъчване. Следователно, тук говорим за въпрос, който наистина от интерес за гражданите. Не сбирам обаче защо, правейки това, трябва да ограничаваме възможностите за маневриране на държавите членки. Да, наистина говорим за случаи засягащи здравето, общественото здраве, но в случай на радиологичен инцидент държавите членки най-добре могат да преценят ситуацията, първите, които могат да се мобилизират, първите, които могат да предприемат съответните мерки и те трябва да бъдат и най-добре подготвени. С това разискването приключи. Комисарят Бърния има думата. Merci, благодаря, господин председателю. Това, което мога да кажа, като политик и като гражданин, и е, е едно, а от друга страна е, трябва да отстоя и правната позиция на комисията. Беше споменато, че съм французин, но аз ще кажа и нещо повече. От много дълго се интересувам от тази тема. въпроса за замърсяването на почвите ме занимаваше, когато бях министър на околната среда на Франция. Аз мисля, че бях един от министрите, които рядко в 90... малкото, които 93-94 година отидоха в Чернобил и влязоха под саркофага. Няма да забравя посещението в Трипят, този призрачен град, в който още са разхвърлени мебелите, виждат се детските играчки. Никога не мога да забравя този спомен. За това работиха по инициативата за защита от големите радиологични рискове в Европа. Участвал съм в написването на книга по този въпрос. Там, където се поставят проблеми свързани с културата, не винаги рисковете могат да се преценят адекватно. Тоест отдавна ме интересуват тези въпроси от една страна наистина говорим за здравето на гражданите, защитата на гражданите, защитата на потребителите, говорим за здравето на животните и това е тема, която ме интересува. И разбирам в този късен вечерен час, защо така бдителни и внимателни са евродепутатите. Както казах на господин Белет, така и направих. Много внимателно изслушах всички изказвания и ще предам на колегите опасенията, които така единодушно изразихте. Това, което мога да ви кажа е, и да се ангажирам с него, от юридическа гледна точка е свързано с двата пункта, по които колегиумът на комисията е, е формирал своята позиция. И припомням, и господин Атингер, и господин Шефчович застават за тези два пункта. Първо, договорът Евратум съдържа необходимото правно основание за регулиране на тази материя и това правно основание има предимство. Второ, преработката, както е нормално, трябва да бъде направена по процедурата, при която са зачетени правомощията на трите институции на Съюза. Върху тези два пункта опира Европейската комисия своята позиция като колегия, за да поиска отхвърляне на съответните изменения. Разбира се, е, както вече казах, пак повтарям, че ще е, отнеса към колегите опасенията, които споделихте тази вечер. Благодаря. Сега дам думата, за да завършим дискусията на колегата Белет. Добър вечер, господин комисар. Е, отново високо ви ценя, защото сте експерт с реален опит. Казахте, че сте посетили Чернобил а, когато се случи инцидента, имате експертни познания и по земеделие. Но а, нека и ние в а, Европейския парламент да можем да заложим своята визия. Тя е обща между нас и вас. Направихме го пред съда на европейските общности в други случаи и имаме една обща визия, която е свързана с промяната на правното основание и да се съобразим, разбира се, с разпоредбите на Лисабонския договор и новата институционална разпоредба. Извинете, подредба. Това не е битка. Всъщност всички защитаваме интересите на гражданите и работим в тяхна полза. Виждам, че комисията а, продължава със своята позиция и настоява на нея. Просто смятам, че изпускаме една възможност. А, парламентът ще защити правото си да разгледа този въпрос в един по-широк контекст. Съществуващата уредба в случай на инцидент, е, в който има радиоактивно замърсяване, е, всъщност е, е доста откъснат от а, настоящата институционална уредба. И ние в парламента ще направим отредни предложения. Надявам се те да бъдат потребени с мнозинство и се надявам наистина те да подобрят съществуващите регламенти, които вече не са адекватни. И накрая господин комисар. Призоваваме Европейската комисия експлицитно да преоцени стандартите записани в приложенията, като се обърне към експерти, свързани с сигурността и безопасността на храните, защото а, тези анекси а, са още от 80-те години, когато сте посетили Чернобил. След това имаше една клауза за преразглеждане, която не е била приложена. Много ви благодаря за усилията и за всичко. Благодаря, казва председателя. Колеги, е, прекратявам дебата по тази точка. Утре по обяд ще се гласува по нея.